politisches Interesse an einer bilateral gerechten sozusagen Finanz, äh, Orientierung und Steuerung der Finanzströme. Danke. Thank you. Let's listen to the Commission, Monsieur Philippe Uh, thank, you, Mr. thank you, Mr. Um, I'll try to be brief, and I hope that um,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 Аз също се присъединявам към така, поздравителните думи на моите колеги във връзка с повишаването на нивото на амбиция в отношенията между Европейския съюз и трети страни по отношение на международната търговия под вашето председателство, уважаема госпожо държавен секретар. Аз наистина смятам, че е, обхватът и е, постиженията са е, безспорно значими в тази област. Но разбира се, не всичко, което бихме желали да бъде постигнато, успя да бъде направено, особено по отношение на напредъка в многостранните преговори в цикъла по Доха. Като че ли в двустранните отношения имаме по-голям напредък и това е, това е разбираемо. Аз искам да поставя два въпроса, които ми се струва, че са важни също. Вие споменахте серията от преговори с страни, по които вашият принос е значим. Но една от тези страни е, е Япония и знаем, че по време на вашето председателство тези отношения, тези преговори за сключване на споразумение за свободна търговия с Япония достигнаха до фаза, в която ние и двете страни следва да изяснят нивото на амбиции и и, и ангажименти, които биха могли да поемат за евентуално сключване на такова споразумение. Как вие смятате, докъде, докъде стигна така нареченото упражнение за обхвата копик Exercise с Япония и смятате ли, че в скоро време е, то би могло да бъде е, увенчано с успешен край? Първият ми въпрос. А вторият въпрос, е, вие споменахте някои хоризонтални е, теми. Една от тях, която ме интересува лично е свързана с предложението на Комисията за регламент за макрофинансова помощ за трети страни. Знаем, че е, имаме, вие може би знаете, че парламентът има специални така притеснения във връзка с и е, а, под, различен подход към темата с съвета и с комисията, свързани с ролята, която ние получихме след Лисабонския договор и нейното ефективно упражняване. Беше споменато за делегираните актове и за актовете по прилагане. До каква степен е, в, е достигнал дискусията в съвета по този регламент за макрофинансова помощ за трети страни е вторият ви въпрос. Благодаря ви. Thank you. And now Yannick Jadot, The Greens.